а, от Тирол. А сега нека веднага да преминем към гласуването. Надявам се, че картите ви за гласуване са готови. Започваме с доклада на господин Уски. Става дума за нивата на шума на превозните автомобили. Моля, гласувайте. Една карта в повече. Край на гласуването. Приема се. 45 гласа за, 11 гласа против. Господин Уски, заповядайте. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на всички докладчици и сянка, които работиха по този изключително труден доклад. Нека да благодаря и на представителя на комисията и да, на съвета също така. А, доста време ни отне да постигнем а, съгласие, но в крайна сметка се договорихме. И Имаме добър компромис. Благодаря на всички. Благодаря. Да, действително, работата по този доклад от неизвестно е време. Сега преминаваме към доклада Гърдини. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21 изменение. За. Против. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Пета. Пето изменение за, против. Въздържали се. Приема се 6 за. Против. Въздържали се. Приема се 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо. Първа част. За. Против и въздържали се, приема се. Втората част на седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 и 33 заедно за, против, въздържали се, приемат се 24 за, против, въздържали се, Приема се. Нека да гласуваме електронно за всеки случай. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Осмо изменение за. Против. Въздържали се приема се. Девето за. Против. Въздържали се приема се. 25 за против, въздържали се, отхвърля се 10 за, против, въздържали се, приема се 26 за, против, въздържали се, не беше съвсем ясно, по 26-то, нека да гласуваме електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Добре, вече имаме яснота. 41 гласа за, 19 против, приема се. 12 за, против. Въздържали се? Отхвърля се. 27 за. Против, въздържали се, приема се 13 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 28 за против, въздържали се, приема се 14 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се 300 за, против, въздържали се, приема се 31 за, против, въздържали се, въз... приема се 32 за, против въздържали се, приема се 15 за, против, приема се 17 за, против, приема се първо, приема се 18 за, против, въздържали се, приема се 2 за, против, въздържали се, приема се 19 за, против, въздържали се, приема се а сега, крайно гласуване е електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 54 гласа за, няма гласове против, 4 са, въздърж... са се въздържали. Поздравления на докладчика госпожа Гардини. А сега преминаваме Weiter geht's mit dem Bericht von Frau Antonescu. Към следващата точка става дума за доклад на госпожа Антонеско. 17 за. Против. Въздържали се. Приема се 18 за. Против. Въздържали се. Няма яснота. Електронно гласуваме по 18. Моля, гласувайте.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 Приемат се. 3 и 25 идентични за, против, въздържали се. Приема се, струва ми се, но нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте по 3 и 25. Край на гласуването. Приема се. Четвърто и 26. За. Против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 против, въздържали се, приема се 7 и 33 за, но, е, за против, въздържали се. Приемат се 34 за, против, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се 36 за, против, въздържали се. Не е ясно, нека да направим електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. 38 и 8 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 9 и 39 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 10 и 40 за. Против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 против, въздържали се, отхвърля се 47 за, против, въздържали се, приема се 48 за, против, въздържали се. Не е ясно. Електронна проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 49 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. След това първо изменение за, против, въздържали се, приема се 11 за, против, въздържали се, отхвърля се 12 отпада, 13 за, против, въздържали се, отхвърля се 14 за, против, въздържали се, не е ясно, нека електронно да проверим по 14 изменение. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. 15 за. Против. Въздържали се отхвърля се 16 за. Извинете, не гласуваме по 16-то. То отпада. Финалното гласуване от този доклад по електронен път. Заповядайте, моля. Край на гласуването. Приема се, има само един глас против. И така, гласуваме още веднъж. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Що се отнася до член 70? Искаме ли го? Не мога да разбера. Някои колеги кимат. Ки 36 човека трябва да гласуват за, за да стане. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването.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 mit der Abstimmung über den Bericht zum Honig. Добре, преминаваме към гласуването а, на доклада за меда. Тук вече имаме един сложен списък за гласуване, така че може на места да се наложи електронна проверка. Нека да се съсредоточим. 37 38 и 60 анблок за, против. Няма яснота, електронна проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 45 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 39 и 40 за, против, въздържали се. Няма яснота, нека да направим електронна проверка. 39 и 40. Анблок, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема. So, wir können weitermachen. Wir müssten einmal was überprüfen. Es geht weiter mit Abänderungs... Добре. Има е, известна неяснота. 46 изменение за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно, защото е неясно.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 61, 62 и 7 на Агриза. за, против, въздържали се, приемат се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, не е съвсем ясно, нека да направим електронна проверка по девето за... А, не, моля ви, гласувайте. Приема се. Dann geht's weiter mit Abänderungsantrag 25. Dafür? 25 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се, 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка по-добре. По 21 гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Добре, че направихме проверка. 22 за, против, въздържали се, няма яснота. Електронно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 26 изменения за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Деветнайсто изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да направим проверка по 19-то. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 36-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Може би е, гре твърде ярко слънцето в залата. Добре да спуснем шторите. 24 за. Против. Отхвърля се. Преминаваме към финалното гласуване. Първо финално гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 47 гласа за, 17 гласа против. Преминаваме към второто гласуване за. Про... А, извинете, моля гласувайте. Край на гласуването. 47 гласа за, 15 гласа против. Приема се. Госпожо Гърлинг. Искате ли мандат за преговори? И ако искате такъв, е, моля, е, кажете. Благодаря, господин председател. Не, не искам мандат. Госпожа Гърлинг не изисква мандат. Това означава. И, е, и никой друг не иска мандат такъв случай можем да приключим работата си по тази точка и да продължим нататък с следващите точки, по които ще гласуваме. Поздравления! Поздравления и късмет! Mit dem Bericht von Chris Davis. Продължаваме с доклада на господин Крис Дейвис. Тези, които желаят да излязат от залата, много моля, направете го максимално тихо, за да можем да продължим нашата работа с гласуването. Благодаря. Айнс. Дафюр? Консолидирано първо. За, против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към 25-то. Проверка. Не, не искаме проверка. Продължаваме с 25 за, против. Въздържали се. Нека да проверим електронно. 25-то гласуваме. Моля, гласувайте. Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. Консолидирано второ. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим с електронно гласуване, консолидирано второ гласуване. Моля, приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. 37. За. Против. Въздържали се. Отново проверяваме електронно гласуване. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се. 38 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39 за. Против въздържали се, отхвърля се. Консолидирано четвърто за, против, въздържали се, приема се. Трето консолидирано за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 45. то За, против, въздържали се, не е ясно. Моля, гласувайте. Режим е електронно гласуване. 45-то гласуваме. Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. Седмо консолидирано. За. Против. Четири против. Зелените имат е, мнозинство. Нека да проверим. Моля, консолидирано седмо. Конс... Гласуваме електронно. Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. 54. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Консолидирано пето. За. Против. Пето, консолидирано, моля, режим на електронно гласуване. Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. 63 за, против, Отхвърля се. Шесто консолидирано. За, против, задържали се. Електронно гласуване по шесто. Моля, гласувайте. Консолидирано шесто. Край на гласуването. Приема се. 77 за против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. И изменение 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 83 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 84 то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 85-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 86-то. За против, въздържали се, приема се. Проверка на 86-то. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 87. За. Против. Въздържали се. Приема се. 88. Осмо. Добре, първо ще проверим 87 електронно гласуване. Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. 88 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Консолидирано 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме към 94-то. За, против, въздържали се, отваля се. Десето консолидирано. За, против, въздържали се, приема се. 97. За, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано 11. За. Проверяваме 97 изменение. Моля, гласувайте електронно. Приключихте ли? Край на гласуването. Consolidated 11. Dafür? Консолидирано 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме към 12-то консолидирано изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се, но ще го проверим електронно. Консолидирано 12-то. Моля, гласувайте електронно. Приключихте ли с гласуването? Край на гласуването. Приема се.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 въздържали се, приема се. 123-то изменение. 124-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 126-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 125 за. Против въздържали се, отхвърля се. 127 изменение пада. Продължаваме. 129 и 130 идентични. За, против. Въздържали се, отхвърля се. Продължаваме към 132. За, против, въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуваме 132. Моля, гласувайте. Приключихте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 133. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване. 133. Моля, гласувайте. Приключихте ли край на гласуването? Отхвърля се. 138 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 135. За, против. Нека проверим 135 с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. Продължаваме към 136 за. Против. Не е ясно. Моля електронна проверка по 136 изменение. Моля гласувайте. Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. Сега 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано 15 за, против. Haltung ist angenommen. Въз... Против, въздържали се, приема се 140 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Продължаваме към едно. За, против. Въздържали се, не е ясно. Нека да проверим електронно.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 Край на гласуването. Приема се. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Консолидирано девето. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение С на ИТРЕ за, против, въздържали се, отхвърля се. При съображение Д от ИТРЕ, добре. Проверяваме а, съображение от преамбила С. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение Д на Интре. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Е на Итре. За. Против въздържали се, отхвърля се. Параграф 2. Итре. За, против, въздържали се, приема се. Консолидирано 17. За, против, въздържали се, приема се. 6. За, против, въздържали се, приема се. 8. За, против, въздържали се, отхвърля се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, отхвърля се. Единайсто за. Електронна проверка за десето. Моля, гласувайте. Приключихте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 11. На Наитре. За. Против въздържали се, отхвърля се. Итре 16 за, против, въздържали се, приема се. 18 на Итре за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, приема се. Нека да проверим електронно. 18. Моля, гласувайте електронно. Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. 20 на Итре. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега електронно гласуване по целия документ. Моля, гласувайте. Приключихте ли с гласуването? И това е края на гласуването по тази точка. 51 за, 12 против, един въздържал се. Крис, благодаря на всички докладчици в Сянка. Е, благодаря за помощта по консолидираните е, предложения, които много подобриха моите първоначални е, предложения. Сега вече надявам се, че ще можем да стигнем с помощта на комисията за разработване на технология, която има много сериозна роля по отношение намаляване емисиите на въглерод в атмосферата. Благодаря. Председателя. Благодаря, Крис. Продължаваме нататък. Следващия доклад. Виторио Проди. Първи компромис. Едно. За, против, въздържали се. Приема се. Продължаваме с 55-то изменение. За, против, въздържали се защо социалистите и демократите не участват. Чух от някои, че вече им е скучно, значи трябва по-вълнувано що да го провеждаме гласуваното. 55. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Компромис втори за, против, въздържали се, приема се. Компромис трети за, против, въздържали се, приема се. Така стигаме до консолидиран е първо. Моля. Не, 4А. 4А. Моля, гласувайте електронно да се пораздвижим. Това е седма страница от списъка за гласуване. Приключихте ли с гласуването? Край на гласуването. Приема се. Сега пада 4b в такъв случай и продължаваме към 148, десета страница всъщност, за, против, въздържали се, не е ясно. 148. Моля, гласувайте електронно. Приключихте ли край на гласуването? Приема се. Пето консолидирано. За. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме към компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. След това седми компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 144 за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 60 гласа за, 1 против. Приема се. Поздравление за Виторио Проди. Имате думата, Виторио. Eh, Много благодаря на колегите за подкрепата и в частност благодаря и на моя екип. Това беше изключително труден акт, материал. Мисля, че постигнахме много добри резултати, вложихме много усилия. Благодаря на всички. Председателя. Продължаваме нататък със следващия доклад от е, госпожа Пилар Аюсо. Sorry. Gut, es geht los mit Imco 1. Dafür? Първо, е, е, за. Против. Въздържали се. Прието е. Шесто. За. Против. Въздържали се. Прието е. Седем. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис едно. За. Против въздържали се, прието е. Осмо за, против, въздържали се, не е ясно. Гласуваме 5, э, фем 8, електронно го гласуваме. Прието е. Девето за, против, въздържали се, прието е. Компромис 2 за, против, въздържали се, прието е. ФМ 16 за, против, въздържали се, прието е. Реги 13 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието е. 59 за, против, въздържали се. Само един колега гласува. Значи, Гласуваме 59-то. За. Против. Прието е. Прието е. Някои тук падат. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Прието е. 3. А не, е, после компромис 5. Е, за. Против. Прието е. 68 за. Против въздържали се, прието е. Компромис 6 за, против, въздържали се, прието е. 18 фем за, против, въздържали се, не е ясно, електронно моля, гласувайте. Гласувайте сега по фем 18. Готови ли сте? Край на гласуването. Отхвърлено е. 13 фем. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Пето. Не. 74. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. 75 за. Против. Въздържали се. Прието е. 77 за. Против. Въздържали се. Прието е. Имко. Пада. 76-то. Първата част за. А, не, извинявайте, казва председателят. Гласуваме само втората част. Гласуваме 76-то, втората част само за против, въздържали се, прието е. Фем 2 за, против, въздържали се, отхвърлено. Фем 3 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието е. 85 за, против, въздържали се прието е 86 за, против, въздържали се прието е фем, фем пето, пето, за, против, въздържали се прието е 87 за, против, въздържали се прието е 88 за, против, въздържали се, прието е. 89 за, против, въздържали се, прието е. 91 за, против, въздържали се, прието е. 92 за, против, въздържали се, прието е. Имко 2 за, против, въздържали се, отхвърлено. 93 за, против, въздържали се, прието. А9 за, против. Извинявайте, обърках се, казва председателят. Корингирам се, значи в М1. За, против, въздържали се, прието е 96 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието е. 97 за, против, въздържали се, прието е. 98 за, против, въздържали се, прието е. 101 за, против, въздържали се, прието е. 99 и 100 за, против, въздържали се, прието е. 102 за, против, въздържали се, Прието е. 111 за, против, въздържали се, прието е. 109 за, против, въздържали се, прието е. 110 за, против, въздържали се, прието е. 113 за, против, въздържали се, прието е. 114 за, против, въздържали се, прието е. 115 за, против, въздържали се, прието е. Консолидирано бе за, против, въздържали се, прието е. Имко 3 за. Против. Не е ясно. Не. Моля, гласувайте електронно имко 3. Край на гласуването. Прието е. 120 за. Против. Въздържали се. Прието е. 121 за. Пато пада. Пада. Извинявайте. 122 за. Против въздържали се, прието е. 123 за, против, въздържали се, прието е. 124 за, против, въздържали се, прието е. Имко 10 за, против, въздържали се, прието е. 125 пада, Фем 4 за, против, въздържали се, прието е. ФМ 6 за, против, въздържали се, прието е. Имко 14 за, против, въздържали се, прието е. 126 пада, имко 12. Топ също пада. И по-нататък продължаваме с фем 7. Фем 7 за, против, въздържали се, отхвърлено. Фем 12 за, против, въздържали се, отхвърлено. Фем 14 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 7.20 за, против, въздържали се, прието е. Реги 3. То пада. И преминаваме към преамбюла. А. А2. За. Против. Прието е. Трето за. Против. Прието е. 4 и пето заедно за против. Въздържали се, прието е. 6 за против. Въздържали се, прието е. Компромис 10 за против. Въздържали се, прието е. 11 за против. Въздържали се, прието е. 12 за против. Въздържали се, прието е. 13 за против въздържали се, прието. Реги 14 пада, 15 за, против, въздържали се, прието е 15 за, против, въздържали се, прието е 16 за, против, въздържали се, прието е 17 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Прието е. 22 за. Против. Въздържали се. Прието е. И така. 25 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Прието е. 23 за. 32, извинявайте. Не е ясно. Не е ясно. За 32 гласуваме. Край на гласуването. Прието е. Консолидирано А. За. Против. Въздържали се. Прието е. 400 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 13 за. Против въздържали се, прието е. 47 за, против, въздържали се, прието е. 48 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 14 за, против, въздържали се, прието е. И 51 за, против, въздържали се, не е ясно. Електронно гласуваме по 51 моля. Гласувате ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. Гласуваме накрая електронно по целия текст. Моля гласувайте, колеги. Готови ли сте? Край на гласуването. И така 62-ма всички са за. Поздравления! So, weiter geht's mit dem Bericht der Kollegin Esther de Lange. И така преминаваме към е, доклада на госпожа Деланге. Може ли да, да започнем с гласуването? Започваме. 43-то за, против, въздържали се, отхвърлено е. Или електронно гласуваме. Гласуваме по 43-то електронно. Готови ли сте? Край на гласуването. 27 за, 33 против. Отхвърлено е. Консолидирано 3 за, против. Въздържали се. Прието е. 49 за, против. Въздържали се. Не е ясно. Колеги, не е ясно. Е, гласуваме по 49-то електронно, моля. Край на гласуването. Abgelehnt. Отхвърлено е. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Прието е. 54. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Агри 5. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Прието е. Някой телефонира или говори. Много съжалявам, но ми пречи много. Компромис 6. 6. За. Против. Прието е. 63. За. Против. Въздържали се е отхвърлено. 64. За. Против. Въздържали се отхвърлено. 65. За. Против. Въздържали се. Прието е. 66. За. Против. Въздържали се. Прието е. 67. За. Против. Въздържали се. Прието е. 68. За против, въздържали се, прието. Агри едно, втора част за, против, въздържали се, прието е. Агри 2 за, против, въздържали се, прието е. 69-то пада, 71 обаче за, против. Въздържали се, отхвърлено е, не е ясно, не е ясно, колеги. Моля, гласувайте по 71 електронно. Готови ли сте? Отхвърлено е. 72. За. Против. Въздържали се. О, прието. 74. За. Против. Въздържали се. Прието е. 75. За. Против. Въздържали се? Не е ясно. Гласуваме по 75-то електронно. Готови ли сте? Край на гласуването. Прието е. 123 за. Против. Въздържали се. Прието е. 77 за. Против. Въздържали се. Прието е. 70 за. Против. Въздържали се. Прието е. 78 за, против, въздържали се, прието е. Имко 6 за, против, въздържали се, прието е. 79 за, против, въздържали се, отхвърлено. 80 за, против, въздържали се, не е ясно. Гласуваме по 80-та, 80-то изменение. Край на гласуването. Отхвърлено е. 81 за. Против. Въздържали се. Прието е. 82 за. Против. Въздържали се. Прието е. 83 за. Против. Въздържали се. Прието е. 84 за. Против. Въздържали се. Прието е. 85 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 86 за. Против. Въздържали се. Приете. 87 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Гласуваме електронно, моля. Abstimmung е geschlossen. Ist abgelehnt. Отхвърлено е. 88 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 89. За. Против. Отхвърлено е. 90. За. Против. Прието е. 92. За. Против. Отхвърлено. 93. За. Против. Въздържали се. Прието е. 94. Първата част. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Гласуваме електронно, моля, по 94-то първата част. Край на гласуването. Прието е. Втората част гласуваме за, против, въздържали се, отхвърлено е. 95 за, против, въздържали се, прието е. 96 за, против, прието е. 97 за, против, въздържали се, прието е. 98 за, против, въздържали се, прието е. Осно изменение 1 за. Значи, гласуваме го с, е, с устното изменение 98. Прието е. След това е консолидирано 7. За. Против. Прието е. 107 за, против, не е ясно. Гласуваме електронно 107. Отхвърлено е 101 за, против, въздържали се. Хм, не е ясно. Гласуваме по 101 електронно. Край на гласуването. Прието е. 112 за. Против. Въздържали се. Прието е. 113 за. Против. Въздържали се. Прието. 114 е. за. А да проверим 113. Добре, добре, проверяваме електронно 113. Край на гласуването. Прието е. 114. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 115. За. Против. Въздържали се. Прието е. 116. За. Против. Въздържали се. Също е прието. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Прието е. Имко едно. Емко едно пада. 121. Така е, нали? 121. За. Против. Въздържали се, прието е. 122. За. Против. Въздържали се, прието е. Агри 7. За. А, не. Не, не, не, не се гласува. А, 100, а, агри 14 също пада. Госпожа Шнелхарт, 124 е, за. Против. Въздържали се. Прието е. 125 за. Против. Прието е. 126 за. Против. Въздържали се. Прието е. 127 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 128 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 9 за против, въздържали се. Прието е. Имко 8 за. А, то пада, то пада. 73 за. Против, въздържали се. Прието е. 131 с устното изменение. Първата част за. Против, Прието е. С 135 продължаваме. За. Против. Въздържали се. Прието е. 136 за. Против. Въздържали се. Прието е. 137 за. Против. Не е ясно. Проверяваме 137. Край на гласуването. Angenommen. Компромис 10. Дафюр. Дагеген. Haltung ist 140. 140 за. А не, то пада, то пада. 141 за. Против. Въздържали се. Прието е. 143 за. Против. Прието е. 11 е прието. Агри 15 за. Против. Прието е. Едно за. Против. Прието е. 2 за. Против. Въздържали се. Прието е. 3 за. Против. Въздържали се. Прието е. 4 пада. 5 за. Против. Въздържали се. Прието е. 6 за против, въздържали се, прието е. Седмо за, против, въздържали се, прието е. Осмо за, против, въздържали се, прието е. Девето за. Искате да проверим ли? Добре, проверяваме. Проверяваме осмо. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Наистина, край. Да, прието е. Девето. За. Против. Въздържали се, прието е. Десето за. Против. Въздържали се, отхвърлено е. Единайсто за. Против. Въздържали се, прието е. Дванайсто за против, въздържали се, прието е 13 за, против, въздържали се, прието е 14 за, против, въздържали се, прието е 15 за, против, въздържали се, прието е 16 за, против, въздържали се, прието е 17 за, против, въздържали се, прието е. е Проверяваме 17. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Ist abgelehnt. Kompromiss. Отхвърлено е. Компромис едно. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Прието е. 24 за. Против. Не е ясно. Проверяваме 24-то. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. При, прието е. 25-то за. Против. Прието е. 26-то за. Против. Прието е. Консолидирано 2. За. Против. Въздържали се. Прието е. 30 за. Против. Въздържали се. Прието е. 31 за против, въздържали се, прието. 32 за, против, въздържали се. А, тук пада. 33 за, против. Отхвърлено е. 34 за, против, въздържали се. Отхвърлено е. 35 за, против, Въздържали се? Прието е. 36 пада с 37 за. Против. Въздържали се прието е 38 за. Против. Въздържали се прието е 39 за. Против. Въздържали се прието е 40 за. Против. Въздържали се прието е 41 за. Против. Въздържали се прието е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 ist angenommen und wir kommen zur elektronischen. Добре, е, прието е 42, чудесно. Гласуваме електронно по целия текст. Край на гласуването. Поздравление. Поздравление с пълно множество е прият докладът. Сега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 42 ли? Добре, по 42 нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Четиристи седмо за. Против? Въздържали се? Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43-то е оттеглено, 44-то и 45-то заедно, за,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 по 82. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Осемдесет и трето за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против,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 Край на гласуването. 57 гласа за, 2 гласа против, няма въздържали се. Поздравявам вносителите на тази резолюция. С това приключваме днесно, днешното заседание. Утре ще се видим отново в 9 часа сутринта. Започваме с заседанието на координаторите, а в 10 продължаваме с заседанието на комисията. Благодаря до утре.